But first of all, we just need to do the introductory Buonasera. Se pos... Добър ден на всички. Предлагам да започнем работа. It's open. There is the red light. Yeah. Ah, okay. Allora, abbiamo al punto prima l'ordine del и така, първа точка от дневния ни ред е приемане на самия дневен ред. Ако колегите нямат възражение, можем да го смятаме за прият. Продължаваме. Искам първо да ви информирам за нещо. Всъщност дължа ви извинение. Имахме технически проблеми миналата седмица с разпределението на материалите и документите, така че колегите не можаха да получат всички документи за днешното заседание. Надявам се, че проблемът е решен междувременно, но все пак дължа ви извинение. И така, а, по дневен ред започваме с гласуване по становището относно публичния достъп до документи на Европейския парламент. Имаше 60 предложения за изменение. Сега ще гласуваме, След което ще говорим на тема Equitable Life. Там имаше едно конкретно предложение и във връзка с това сме включили а, е, въпроса в дневния ред. Колегите Уиланд и Магинес предложиха това. Петициите все още не са приключени по работата. Е, работата по тях не е приключила. Все още са висящи. След това ще чуем нещо във връзка с гражданската инициатива. Имаме двама са докладчици, колегите Лолес и Хефнер. Те ще ни информират за резултатите от срещата, която са имали с нощи с докладчика от комисията АВКО. На 13 декември, впрочем, ще има заседание на комисията АВКО вечерта, за да се говори отново за споразумението. Петициите 8, 11, 13 и 14 също ще бъдат обсъдени там. За петицията за свободата на пресата в Румъния първо искам да ви кажа, че не само вносителите са тук, но и някои представители на румънските власти. Имаме представител на румънското правителство, министъра по европейските въпроси, говорителят на президента и негов съветник. Тук са и вносителите на 18-та петиция. Така, Втора точка от дневния ред – одобрение на протоколите от заседенията на 29 и 30 и септември, 25 и 26 октомври. Ако колегите нямат възражения, можем да смятаме двата протокола за приети. Се апровано и две вербали. Ви рекордо, че... Значи считаме протоколите за приети. Проектът за дневен ред, обръщам ви внимание, съдържа и част Б. Там ще намерите петициите, по които вече се предлага приключване на работата. И ако няма възражения или други мнения от страна на колегите, ще приемем тези петиции така, както предлагат съответните докладчици. За сега нямам а, други съобщения и ако нямате нещо, което да искате да кажете, преминаваме направо към точка 5 от дневния ред и веднага можем да започнем гласуването по становището относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, съвета и комисията. Ah, ecco, infatti no, non vedevo la collega Enkes, scusatemi. Eh, la collega Enkes vuole prendere la parola. Извинете ме, колега Хенкис. Заповядайте, имате думата. Мисля, че често ще имаме възможност да разменяме мнения, така че предлагам да започнем работа. Добре, започваме гласуването. Предложение за изменение.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 Thank you, excuse me, Mr. Chairman. I ain't got no voting cards. Sorry. Съжалявам, господин председател, госпожо председател, но не е в мен картата ми за гласуване. Добре, сега първо ще направим пробно гласуване. That, uh, sí, сигурamente контегеремо il suo Да, разбира се, че ще отчитаме гласа на колегата, който не си носи картата, но нека първо да проверим системата. Allora, procediamo con le votazioni. Добре, тогава да пристъпим към същинското гласуване. Предложение за изменение 14 по точка 2. Кой е за? Ки е контрарио? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 15-то предложение по втора точка за. То всъщност отпада, защото сме приели предложение 14. Просто защото не е прието, извинете. Значи 15 отпада. Първо предложение по втора точка за, против, въздържали се, Приема се. Предложение 16 по точка 3а за против въздържали се да проверим с електронно гласуване. Е chiusa Край на гласуването. Е респинто. Отхвърля се. Предложение 2 за, против, въздържали се, приема се. Предложение 3 по 3b за, против, въздържали се, приема се. Емендаменто 17, l'articolo 4. 17 по точка 4.1а. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто предложение по 4.1 д за, против, въздържали се, приема се. Пето предложение за, против, въздържали се, приема се. Предложение 18 за Emendamento 6 all'articolo 4 paragrafo 2.2. Предложение 6 за против въздържали се приема се. Предложение 19 за против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 21 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Предложение 22. Разделно гласуване. Гласуваме първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се също се приема. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Забравих за въздържали се, казва председателката, приема се. Седмо предложение отпада. 23-то за против въздържали се Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против въздържали се, приема се. Предложение за изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Следващите предложения за изменения от 10 нататък ги гласуваме анблок. За, против, въздържали се, всички се приемат. В такъв случай гласуваме окончателно, електронно, така изменения документ. Начало на гласуване. 17 with Mr. Bagel, that's 17 in favor, one against. Eh, Приема се. Броим и гласа на колегата без карта за гласуване. Честито на колегата Хенкес. Уважаеми колеги, благодаря ви за доверието. Искам да благодаря преди всичко на господин Кешман, който показа голяма готовност за компромиси. Аз високо оценявам това. Председателката отново вед... благодарности към колегата Хенкес и преминаваме към следващата точка от дневния ред, шеста. Per il quale darei la parola alla... За тази точка давам думата първо на вносителя на петицията. Благодаря, госпожо председател, за поканата, която отправихте към мен да участвам в заседанието на Комисията по петиции и да ви представя най-новото развитие на нещата по тази сага. Казвам се Пол Брейтвейт и представлявам организацията ИМЕК, асоциация на членовете на дружеството Equitable Life Insurance. Тази организация има 40 000 членове. Ще се позова конкретно на позорното поведение на Британското Министерство на финансите спрямо 1 милион притежатели на застрахователни полици, сред които са около 12 000 ирландски и германски граждани. Внесох въпросната петиция в парламента точно преди 6 години. Какъв бе поводът за това? Британското Министерство на финансите отрече да е причинявало каквато и да било несправедливост на вложителите в резултат от действащото в Великобритания законодателство. Тази позиция се поддържа от Министерството и до този момент, въпреки че и двете политически партии, членове на новото коалиционно правителство, поне на думи, защитават интересите на вложителите. Бе създадена специална анкетна комисия която проведе не едно заседание за събиране на доказателства. Даяна Уолис представи доклад от 350 страници през юни 2007 година. Този доклад бе прият с огромно мнозинство в парламента. Една от основните препоръки в него бе да потикнем британския парламент и британските власти да приемат всички предложения, които би направил нашият парламентарен омбудсман. Британският парламент обаче напълно пренебрегна тези препоръки. Той пренебрегна и всички други информации, които му се подаваха за Equitable Life Insurance, в това число и от председателя на Европейския парламент. От публикуването на доклада на парламентарния омбудсман в Обединеното кралство изминаха повече от две години. Съгласно този доклад, британските надзорни органи, в това число и британският парламент, в продължение на десетилетия са допускали много груби законодателни грешки. В този доклад се съдържаше и препоръка за изплащане на обещетение на вложителите. Този доклад обаче не бе прият от лейбаристката партия. И вместо да се приемат препоръките в него, бе взето решение само в ограничен мащаб да се предоставят обещетения на онези, които са били несъразмерно ощетени. Тази процедура трая около 18 месеца. Нашата асоциация не успя да постигне нищо по въпроса. Беше препоръчано да се изплатят 400 милиона евро. В последния момент процедурата обаче бе спряна. На 20 октомври тази година бе най-лошият ден в дългогодишната ни 10-годишна битка, в която се опитваме да се преборим за изплащане на компенсации. На 20 октомври бе направен основен преглед на бюджетните разходи с цел реализиране на економии. И точно на този ден получихме много лоша новина. 1,2 милиарда евро ще бъдат изплатени в рамките на период от 3 години. 600 милиона евро ще бъдат изплатени в рамките на десетилетия на месечна основа на вложителите притежателите на пенсионни полици. Това според мен е цинично. Британското правителство оцени а, загубите на частните вложители на 2,5 милиарда евро. Но реалният размер на загубите на вложителите всъщност е 7,5 милиарда евро. Според данните предоставени от Финансовото министерство, една трета от загубите ще бъдат компенсирани. Нашата асоциация обаче направи свои изчисления, съгласно които едва една четвърт от загубите ще бъдат покрити. 37 000 притежатели на пенсионни полиси, полици ще получават обещетения в размер на 100%. Тези обещетения ще им се изплащат на месечна основа, докато са живи. Това е чудесно. Но има и много други притежатели на такива полици. Те сега са над 80 годишни, започнали са да внасят преди 1992 година. Те няма да получат нищо, а тези хора са възрастни и много уязвими. Около 1 милион от пострадалите ще получат едва 930 милиона евро. Това представлява едва 15% от реалния размер на загубите им. Това не е справедливостта, за която се борихме толкова дълго и толкова усилено. Нито по отношение на размера на средствата, нито по отношение на тяхното разпределение. Оправданието на нашето правителство е лошото състояние на економиката. То смята, че добре се е справило с проблема и не възнамерява повече да му отделя внимание. Но едно от обещанията на новото коалиционно правителство, които то даде след изборите, бе да осигури справедлива съразмерна компенсация на жертвите 380 от 650 нови членове на Британския парламент подписаха писмени декларации, в които поемат ангажимент спрямо избирателите в своите избирателни райони да гласуват за съразмерно справедливо обещетение на жертвите на Equitable Life Assurance. Виждате защо нашата асоциация не храни добри чувства нито към настоящото правителство, нито към бившето. Това е така, защото представеното от новото правителство предложение е нелогично то предлага обещетение, адекватно обещетение единствено на онези, които са били несъразмерно ощетени, но никакъв случай не предлага компенсация на всички пострадали. Внесохме жалба в съда, в която посочваме, че реалният размер на загубите е неизчислен коректно, че посочената цифра е с 45% по-ниска от реалната. 10 хиляди вече възрастни притежатели на пенсионни полици няма да получат абсолютно нищо. Жалко е наистина, че трябва да прибегнем до подобни действия спрямо новото правителство. Особено като се има предвид, че парламентарният омбудсман трябва да въздава справедливост и да е независим. Споменах, че много германски притежатели на застрахователни полици са напълно пренебрегнати. Аргументът е, че не са британски граждани и нямат право на обещетение, тъй като в момента британската държава едва ли не е пред фалит. Но Всъщност, онези от тях, които притежават британски паспорти, би трябвало да получат компенсация в размер от 100%. Нашата асоциация се обявява изцяло в защита на тези пострадали. На 20 октомври господин Осбърн заяви, че ще се окаже съдействие и на лица, които не са граждани на Обединеното кралство и които са пострадали от срива на застрахователното дружество. Призовах британският парламент да ни помогне да се изправим срещу правителството, да ни помогне да противодействаме на неговата неспособност да предостави адекватно обещетение на пострадалите граждани. Граждани пострадали в резултат от абсолютната неспособност на регулаторните органи да предприемат адекватни действия. Благодаря. Давам думата на господин Бортел от комисията. You, Благодаря, госпожо председател. Комисията е съпричастна с преживяното от европейските граждани, които са имали полици в това застрахователно дружество. Искам да подчертая, че живото със страховното и общото застраховане и законодателство, свързано с него, не включва никакви задължения към държавите членки да имат ефективна и коректна система за разрешаване на такъв вид спорове. Всъщност, единствената възможност за комисията ще бъде да отвори процедура за неизпълнение на разпоредбите и Европейската комисия смята, че тази процедура може да бъде използвана, за да се създаде или да се възстанови съответствието на вече съществуващо национално законодателство към европейското законодателство. Ние виждаме обаче, че законодателство, националното законодателство в този случай е било или заменено, изменено или заместено. Комисията обаче уверява, че ако има някакво доказателство за нарушаване на европейското законодателство, е готова да се намеси. От гледна точка на комисията, това са коментарите, които можем да направим. Благодаря ви. Грация. Do парола на колега collega Благодаря. Колегата Магинес има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Пол Брайтлайт за изявлението пред нашата комисия. Бившият председател на специалната анкетна комисия бях аз и съжалявам, че отново трябва да обсъждаме този въпрос тук, в комисията по петиции. Бих предпочела да го бяхме разрешили в миналото. Знам, че някои членове, които са се присъединили към нашата комисия наскоро, не са запознати с фактите по случая. Можем обаче да обсъдим какво е възможно да се предприеме по въпроса. Някои се обръщат към нас в качеството си на членове на Европейския парламент. Дължим им отговор, тъй като не са доволни от предприетото до сега. Интересен бе цитатът, който прочетохте изказването на Джон Осбърн от 20 октомври. И ще го повторя, тъй като мисля, че трябва да изясним този въпрос. Господин Осбърн е упоменал, че трябва да се предостави обещетение и на небританските граждани, пострадали от срива на дружеството. Защо този въпрос е интересен за Европейския парламент? Защото той засяга притежатели на застрахователни полици и пенсионери на цялата територия на Европейския съюз. Затова трябва да гарантираме, че предоставените на пострадалите компенсации са справедливи за всички тях, независимо от националната им принадлежност. В качеството си на член на Европейския парламент отправих запитване до Финансовото министерство на Великобритания. Все още не съм получила отговор, затова и не мога да ви предоставя актуална информация. Със задоволство обаче отбелязвам, че обсъждаме въпроса днес на заседанието. Предоставянето на подкрепа на пострадалите независимо на кой етап от регулаторната процедура са пострадали, е ограничено и от възможностите, с които разполагаме. Ние не можем де-факто да им предоставим обещетение под формата на парични средства. Но трябва да гарантираме създаването на възможност за предоставяне на такова обещетение. Трябва да гарантираме и справедливия му адекватен размер за всички пострадали. Наистина жалко е, че отново Пол днес трябва да се присъедини към нас. Надявам се обаче, че в хода на дискусията ще успеем да разработим план за действие. Грация. На парола на колега Уолис. Колегата Лолис има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Магинес, аз бях активен участник при решаването на този е, случай и също съм общувала често с господин Пол и затова се радвам, че той е тук. Съжалявам за обстоятелствата обаче. Ние видяхме каква е формулировката споразумението на новото коалиционно правителство и там пишеше, че ще има новости, които ще бъдат приложени в бъдеще. Това значи, че правителството признава изцяло констатациите на омбудсмана, но все пак трябва да се предприемат и съответните действия. Аз Лично съм се опитала да потърся уверение за това, че гражданите, които нямат британско гражданство ще бъдат компенсирани също така. Смятам, че комисията също трябва да се застъпи за това. Смятам, че мнението на господин Преспец и това, което съществува в момента е несправедливо. Това ме притеснява и ме е притеснявало през последните години, когато от една страна виждаме в Обединеното кралство е инциденти, например, като такъв присрива на исландските банки и от друга страна жертвите на това застрахователно дружество, което не са обещетени години наред. И към тях не е имало справедливо отношение. Аз съм загрижена от сегашната ситуация и смятам, че трябва да намерим някакъв практичен подход за в бъдеще и да поставим искания към новото правителство да направят едно ясно а, публично изявление или да дойдат тук и да отговорят на някои въпроси и най-вече за вносителите, които нямат британско гражданство. Е това, което искам да кажа, че плащанията ще започнат през първото тримесечие на следващата година. Това е добрата част от лошата новина. Благодаря. Господин Качман има думата. Thank you, Madam President. And благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Пол Брейтвейт. Приветствам го за това, че продължава да оказва натиск, така както го оказваше Асоциацията на вложителите още от самото начало. Доколкото си спомням, господин Брейтвейт разговаря с нас по въпроса преди 7 години. Тогава аз бях председател на комисията по петиции. Бе внесено и предложение за създаване на временна анкетна комисия, което бе прекрасно осъществено от колегата Магинес. Наистина Европейският парламент извърши огромна работа по решаването на проблема. Знам, че, например, в Дъблин редица вложители най-добросъвестно бяха правили вноски, разчитайки на законова защита. Какво се оказа обаче накрая, че те не получиха абсолютно никаква защита от закона. Приветствам и това, че господин Брейтвейт е инициирал и извършването на съдебен контрол. Наистина случилото се е позорно. Нито една от политическите партии в Великобритания не предприе почтени, адекватни действия. Време е да сложим край на тази ситуация. Аз самият гласувах за всички представени предложения. Бях за това те да бъдат приемат, приети от целия политически спектър но според мен в момента тези препоръки се приемат единствено от подписалите петицията. Те не се приемат от нито една партия от политическия спектър, в това число и от моята партия, лейбаристката. Знам, че трябва да вземем предвид политическата ситуация. Ще бъдат представени и редица политически аргументи. Трябва да вземем предвид и економическата ситуация. Едва преди няколко дни финансовото министерство на Великобритания прие законопроект за събирането на 6 милиарда лири данъци дължими на хазната. И мисля, че ако успеем да съберем поне част от тези дължими ни вземания, то ще можем да предложим обещетение и на пострадалите. Не можем да оставим тези хора без обещетение, тъй като това дружество буквално се разпадна. Временната анкетна комисия направи изчерпателен анализ на ситуацията, представихме препоръки, които бяха приети. Предлагам да установим контакт с британското правителство. Знам, както спомена и Роджер, че то не си взаимодейства много добре с британските институции и най-вече с британския парламент. Можем да изпратим екземпляр от препоръките си на всички 380 членове на Британския парламент, подписали писмени декларации, в които се ангажират спрямо своите избиратели да им осигурят адекватно обещетение. Ако не направим това, то отново ще сме изправени пред правителство, което упражнява власт, не основаваща се на никакви принципи. И това не е в полза на никого. Ще окажа всякакво съдействие на господин Пол Брейтуейт. Пожелавам му и успех с провеждането на съдебния контрол трябва да вземем предвид и исканията на германските и ирландските вносители на петицията до този момент по отношение на техните искания не е била въздадена никаква справедливост. Те не са получили нито стотинка като обещетение. Председателят благодаря. Искам да се присъединя към казаното от моите колеги и няма да ги повтарям наново. Преди години ние още почихме резултатите от а, този доклад, но нищо не се случи. А, компенсациите не бяха изплатени в а, предвидените размери. Аз се надявах, че омбудсманът от Великобритания е тук и ще може да ни обясни нещо повече по този случай Сегашното правителство изглежда ще направи някакви стъпки за разрешаване на случая, но щеше да бъде добре, ако можехме да чуем някакви подробности от омбудсмана. Ще е добре да обсъдим тази тема още веднъж, когато омбудсманът е тук сред нас и ни представи ам, нейните гледни точки. А, така че ви моля да не приключваме днес с тази тема. Eh, grazie. Non c'è nessun altro che intende intervenire, io non ho nessun altro iscritto. Non so se Благодаря ви. Доколкото виждам, няма други желаящи да се изкажат. Може би представителят на Европейската комисия или господин Брейтвейт. Давам думата на колегата Кешман. С цялото ми уважение към комисията, трябва да кажа, че ако бяхме приели а, нейния съвет още преди 7 години, нямаше да има нужда да се създава временна анкетна комисия. Нямаше да има нужда и тя да предоставя препоръки когато обсъждаме въпроси, свързани с правата на човека и гражданските свободи, трябва да действаме и като орган източник на морален авторитет. А сега, след приемането на договора от Лисабон, разполагаме и с законови правомощия за реализирането на тези права и свободи. С задоволство отбелязвам, че нашата комисия по петициите сега е склонна да се слуша в съвета на Европейската комисия. Трябваше да направим това още преди 7 години. Искам да благодаря на Даяна Лолис, на госпожа Макинис и на господин Кешман за милите им думи. А, Майкъл спомена недостига от 3 милиона, но това не е правилно, защото е лесно да се объркат цифрите. Това са 3 милиарда нещата се протакат от много дълго време. Вносителите не бяха обещетени с съответния размер обещетения. Госпожа Ейбрахам прие вашето предложение и аз ще се радвам да присъствам на тази бъдеща среща, ако тя бъде оговорена за следващата година. Относно плащанията, Даяна, те ще започнат през лятото следващата година и ще продължат в, продълж... в срок от 3 години. Искам да благодаря на председателката и на ам, уважаемите депутати, че ме поканиха тук. Благодаря. Смятам, че няма никакво съмнение, че ние нямаме намерение да приключим с тази петиция. Всички са на едно мнение по този въпрос. Но трябва да видим, че и нашите правомощия имат граници. Трябва да погледнем препоръките, които се съдържат в доклада. А, също така можем да ги изпратим на финансовия министр. Не на всеки депутат по-отделно, както беше казано, но може би на председателя на парламента да се изготви едно съобщение до него, така че той от своя страна да информира всички депутати. Също така а, трябва да бъдем солидарни. Председателят Бузък ще покаже своята солидарност също така от негова страна и ще ни подкрепи. И той ще отправи своето една молба или едно писмо от негова страна до председателя на Обединението, до председателя на парламента на Обединеното кралство, колегата Магинес. Подкрепям предложенията ви, госпожо председател. Трябва да действаме на три етапа. От една страна трябва да се отправят препоръки. Трябва обаче също така да се отправят и по-конкретни препоръки във връзка с обещетяването на вносителите, които не са британски граждани. Чува се, че ще се предостави обещетение и на тях, но трябва да разполагаме с писменно потвърждение за това. Иначе как ще се изправя пред гражданите в моя избирателен район? Трябва ми писмено потвърждение или пък може да поканим съответния представител на орган на тук на заседание на комисията, който да потвърди, че ще бъдат предоставени такива обещетения. И трето, трябва да се спрем и върху неравномерния размер на обещетенията, които ще се предоставят на различните категории вносители. Асоциацията на вложителите върши чудесна работа, но мисля, че и ние трябва да действаме по-активно. Председателят Сигурна съм, че тези теми ще трябва да бъдат разгледани по-обстойно. но и по тях трябва да уведомим националните органи и да изискаме съответната инициатива от тях. Вече ви обявих, че ще изпратим съобщение. В текста на съобщението ще отправим и конкретни искания относно позицията, която трябва да се заеме. И така ще съставим текст на съобщение, както вече споменах. Благодаря още веднъж на докладчика. Преминаваме към точка 7 гражданската инициатива. По тази точка бих искала директно да дам думата на един от двамата съдокладчици. Колегата Уолис. Или господин Хефнер. Добре, ще започне господин Хефнер. Благодаря. Ще продължа на немски, ако ми позволите. Все пак е, разполагаме с преводачи. През последните седмици се ускори работата по нашия доклад. Имахме и гласуване тук в Комисията по петиции. Работихме в много добро сътрудничество с докладчите в Сянка. Постигнахме много добри компромиси с тях понеделник Комисията по конституционни въпроси обсъди е, доклада и те трябва да вземат решение по техния доклад. И вчера след обяд заседавахме съвместно с комисията и представители на съвета в рамките на един триалог. Опитахме се да намерим разрешение на все още отворените въпроси. Работа ни беше улеснена, защото една седмица преди това водихме разговори с всички заинтересовани страни, за да се види какво е полето на действие. И най-вече съветът ам, се придържа изцяло към своето решение и в много важни области можеше да се проведат консултации с държавите членки, така че да се направят промени. Смятам, че в рамките на този триалог постигнахме успех и това, с което разполагаме като резултати, ще бъде включено в документа на комисията. Първо, броя на държавите членки. Имам от една трета се намали на една четвърта, значи от 9 на 7 държави членки. Това е много голям успех. И на второ място имаше една пречка, свързана с проверка на допустимостта след, след събирането на 300 000 гласа. Но ако но все пак ние успяхме да наложим нашата позиция. Седем седем изказани подкрепи от седем държави членки. не, обсях, не, не успяхме да намалим възрастовата граница а, за даване на подпис. Не можахме да я сведем до 16 години. Много трудни бяха преговорите свързани с номерата на личните карти. От съвета настояваха гражданите да подписват само след като предоставят номера на личната им карта, но ние смятаме, че това е нарушение на личните данни. Беше казано, че държавите членки, в които има такива лични карти, те не се проверяват. Например, такъв е случай в Германия. Може да се подписват искания без да се дава номера на личната карта и държави членки, които задължително до сега са искали номер на личната карта, а не подкрепиха това предложение. И в крайна сметка постигнахме един компромис и този компромис ще бъде включен и в регламента, така че европейския стандарт е да се задават и името, адреса, националността датата на раждане и подписа. По този начин в повечето държави членки ще може да се удостовери верността на съответната личност и на подписа. В някои държави членки се изисква бащино име, моминско име, но това е прекалено много според нас. Така че е достатъчно а, името, националността, датата на раждане и подписа. А в други държави членки има отделен формуляр, в който могат да се впишат допълнителните данни. Има и разпоредби, разпоредби, които казват, че трябва да има минимален брой на подадените данни. Така че, когато ем, са на разположение необходимите е, данни, не е необходимо не е нужно а, да се събира допълнителни данни. Ние се опитахме Искахме да предложим 18 месеца за внасянето на гражданска инициатива, обаче остана периодът от 12 месеца. Софтуер за внасяне на гражданските инициативи също беше обсъждан. Относно прозрачността, трябва да се знае кой стои за една инициатива, кой я финансира и над 500 евро всички плащания трябва да бъдат публикувани. Комисията се задължава да окаже подкрепа, не под формата на Help Desk, ами звено а, за контакт. Относно влизането в сила, ние отстъпихме на 12 месеца, за да можем да постигнем напредък в други, други области. Някои държави членки не могат бързо да прилагат на практика тези разпоредби. Ако бяхме избрали 6 месеца, нямаше да има гаранции, защото няма възможности за налагане на санкции, ако някои държави не изпълнят съответните е, разпоредби. Освен този регламент има и други е, правни инструменти, но те нямат е, пряко въздействие. На следващо място стоеше въпроса за обществените изслушвания. Това е един много важен въпрос. Дали ще се провеждат обществени изслушвания, дали ще се вземе мнението на гражданите а, и до края беше такова положението, че комисията не искаше да има задължителни изслушвания, а те да се определят за всеки отделен случай. Ние искахме Европейския парламент да бъде равнопоставен на комисията и да поеме еднаква отговорност с комисията по отношение на тези изслушвания, но комисията искаше да използва тази споделена отговорност, за да самите те да не поемат отговорност. Но идеята е комисията и парламента съвместно да организират тези изслушвания. Това е едно много добро решение. Защото текстът в регламента не е много ясен. Там се гласи, там се казва а, чрез отговорната комисия. Така че Европейската гражданска инициатива ще бъде стартирана след събирането на 1 милион гласа. И комисията няма да се отърве от своята отговорност. Тя ще бъде споделена съвместно с парламента. Смятам, че добри резултати постигнахме, въпреки че по някои въпроси реагирахме болезнено. Но като цяло смятам, че преговорите бяха успешни. Grazie, collega Fner. La collega Wallis. Just I think that, uh... Госпожа Уолис, мисля, че колегата ми е напълно прав по отношение на постигнатите резултати. Наистина съм впечатлена от всичко, което изброи той. И действително парламентът до голяма степен успя да въздейства върху крайното споразумение за този законодателен текст. Мисля, че наистина можем да се гордеем от ролята която изигра нашата комисия по петиции. Наистина можехме тук или там да постигнем малко повече, но като цяло смятам, че инструментът, който ще бъде прият, ще бъде много по-добър в сравнение с първоначалния текст, който бе представен на парламента. Ето защо наистина можем да се гордеем с постигнатото. Така договорената редакция на текста наистина ще бъде по-достъпна за обществеността и ще получи по-голяма видимост. Благодаря и на всички колеги, които работиха по текста. Други желаящи да се изкажат? Господин Хефнер. Исках само да упомена, че наистина постигнахме чудесно сътрудничество с всички колеги, които работиха по текста, не само с госпожа Лолис, но и с всички съдокладчици. Благодаря на всички вас за вашия принос. Вие наистина бяхте много гъвкави и по отношение на компромисните изменения. Благодаря на господин Дейвид Ло от секретарията, както и на съдокладчиците от комисията АВКО. Мисля, че постигнатите резултати до голяма степен се дължат на доброто сътрудничество помежду ни тук в Европейския парламент. Thanks to the co-rapporteurs because it's an impressive work with a remarkable achievement. Благодаря на съдокладчиците. Наистина постигнахме впечатляващи резултати, резултат от съвместните ни усилия, резултати с които можем да се гордеем. Бих искал да спомена и откритостта, готовността на членовете на Комисията по петиции да споделят а, своите идеи. С тях на помощ постигнахме крайна редакция на текста, който в началото бе свързан с много въпросителни. Но сега, след приключването на процедурата, успяхме да постигнем консенсус. Ето по този начин членовете на Европейския парламент могат да работят заедно за постигането на обща европейска кауза. Още веднъж ви поздравявам за чудесната работа, която свършихте. No. Eh, Други желаящи да се изкажат? Не. Контент. В такъв случай аз искам да благодаря на колегите Лолис и Хефнер за отлично свършената работа. Много се радвам, че сме успяли не само да подчертаем важната роля на нашата комисия, но и да спазим сроковете. Тук искам да припомня на колегите следното. Когато започнахме, така да се каже, борбата за отреждане на по-важна роля на нашата комисия, едно от възраженията беше, че нямало да е лесно, че имало толкова много доклади, докладчици, доклади в сянка и така нататък. И е, нещата ще ли много да се осложнят. Ние обаче много добре успяхме да се придържаме към графика и доказахме, че това не е така. Ще ми се да приключим работата колкото може по-скоро и то с положителен резултат. Аз вече изпратих съобщение до председателя Бусек, за да се предприеме необходимото за изменение на регламента. Така че и компетентността, така че в прерогативите на Комисията по петициите да влизат и изслушванията. Благодаря на всички. С това предлагам да приключим тази точка и да преминем към следващата. Следващата точка на в дневния ред е писмената петиция, внесена от е, господин Дебонис. И сега веднага искам да му дам думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, много се радвам, че имам възможност да бъда тук в Европейския парламент и да представя въпроса си. Аз съм представител на италианското гражданство. Смятаме, че нашата петиция е важен инструмент. Въобще петицията е важен инструмент за участие на европейските граждани в, за участие в вземане на решения. Лисабонския договор дава още по-големи възможности в това отношение. Благодаря ви за възможността, която ми давате още веднъж да обясня тук пред вас колко зле се чувстват нашите животновъди вследствие на поведението на италианското правителство и на а, органа за защита на конкуренцията. Ние вече приехме резолюция, в която се казва какви стъпки трябва да се предприемат. Има съответните указания, обаче Министерството в е, Италия не ги спазва умишлено се протакат нещата и се затруднява изпълването на сектора с нов живот. Нарушават се и членове 42 и 43 от Конституцията. В резолюцията на парламента правителството се приканва да възложи на разследващ орган разследване. Това обаче още не е станало. По този начин се нарушава и един от важните принципи на Европейската комисия, който постановява, че членове 101 и 102 от Договор за функционирането на Европейския съюз трябва да бъдат спазвани. Затова нашата асоциация смята, че има нарушения и искаме да кажем на комисията, която между впрочем отговори на нашата петиция, искаме да обясним защо сме толкова разочаровани. Смятаме, че инструментите на общностното право за защита на конкуренцията и на антитръстовите правила не е в съзвучие с това, което се казва в договорите. В Италия, например, има много голямо изоставане, просто поради това, че държавата дълго време беше много, имаше много дълбоко участие в пазара и не се насърчаваха неща като граждански инициативи и така нататък. Също така в Италия се закъсня с приемането на антитръстовото законодателство. Сега нашите предприятия вследствие на всичко това имат проблеми и съществува и недоверие към компетентните органи. Веднага ще ви обясня защо. Първият тревожен сигнал беше е, забелязан още през 2002 година. Тогава някои национални съсловни организации сигнализираха и трябваше още тогава да стане ясно колко е тежка ситуацията. Така че съответният компетентен орган трябваше още тогава да се задейства и да информира правителството и а, комисията, че е необходима интервенция. През 2009 година комисията проведе проучване на начина на действие на тези отрасли, които се заним, е, отраслите в хранителната промишленост, беше казано, че е много трудно да се спазват разпоредбите за защита на конкуренцията, но все пак беше направен извода, че трябва по-строг контрол върху пазара. Седем години по-късно, след 2002 година, нашата асоциация подаде втори тревожен сигнал. Можех бяхме в състояние да представим доказателства, но те се оказаха недостатъчни, за да се задейства разследване. От нас бяха поискани допълнителни доказателства, с които да докажем, е, че а, има а, тръстови споразумения. Смятаме, че още тогава трябваше да се направи опит за разследване, а, и компетентните органи щяха да получат данни дали има злоупотреби, дали има нарушения. А, така че вследствие на всичко това ние проявихме собствена инициатива, представихме на правителствените органи съответните доказателства, но някакси а, не гледаха на нас сериозно. Първо ни казаха, че трябва непременно да докажем, че тези ценови споразумения наистина са били в ущърп на потребителите. беше никано, че трябва да постъпим по друг начин. Разбира се, че за нас най-важното е да има защита на конкуренцията и че Европейската комисия смята, че всяко ценово споразумение е незаконно. Но така и не беше проведено разследване, което ни накара да се обърнем отново към Европейската комисия чрез Комисията по петициите на парламента, за което сме благодарни, като молим комисията да се съсредоточи върху тези моменти, които са най-тясно свързани с европейското законодателство, дори когато случаите не са от особена тежест. а след като италианското правителство не предприема необходимото за да се спазват правилата за защита на конкуренцията, ние се обръщаме към комисията. За сега все още чакаме отговор от италианския компетентен орган. Искаме да а, информираме европейските органи, че у нас имаше ненормална криза, която можеше да бъде изб, из, избегната и че в Италия е много трудно а, да се м, осъществяват правата на производителите в хранителната хранителната промишленост. Сега положението в сектора е много зле. Има много фалирали производители, загубиха имотите си и така нататък. Освен това е необходимо в животновътството да се изхранват животните. Много от производителите в момента са принудени да вземат е, кредити и да подписват полици, за да могат да изхранват животните си. По, този, по този начин те губят дори достоинството си, което е залегнало в хартата за основните човешки права. Още повече, че а, договорките за цени са категорично забранени от европейското законодателство и противоречат на економическите интереси на европейските граждани. Това, което ние искаме е един ден Съединените европейски щати, така да се каже, да насърчават истински частната инициатива за общото благо на гражданите на Европа. Това е, впрочем, принцип в, залегнал в законодателството на всички големи европейски държави. Защото ние искаме Европа, която е активна и подпомага економическото оцеляване на своите граждани не може а, положението да се влушава просто защото някои групи не спазват законодателството, а правителствата не успяват да се справят с тях или дори ги вземат под чадъра си. След Втората световна война беше създадено антитръстовото законодателство именно за отстраняване на някои економически структури, които отчасти бяха виновни и за тоталитарната система. А сега това, което се борим е, ако трябва и чрез съдилищата да се налага спазването на антитръстовото законодателство. А какво виждаме в Европа? подобни нарушения обикновено се наказват само с парични а, санкции, а не с наказателно-правни мерки. Всички, цялото законодателство в Италия в момента а, подпомага, насърчава образуването на монополи, а потребителят няма кой знае какъв избор. Освен това искаме да припомним петицията, която сме внесли и да помолим госпожа председателката да й даде ход. Председателката, благодаря. Сега искам да дам думата на комисията. La petizione 500-2010 è stata presentata Петиция 500 от 2010 година е внесена от доктор Саверио де Бонис – във връзка с предполагаемо нарушение на антитръстовите правила на пазара за заешко месо. Петицията е внесена от името на асоциацията, която пази правата на производшко месо. В петицията се казва, че за съжаление от 3 години пазара за заешко месо в Италия се намира в дълбока криза – вследствие на която много от предприятията за отглеждане на зайци трябва да бъдат затваряни, макар че потреблението на заешко месо в Италия остава постоянно. Посочва се, че до 2007 година заешкото месо от Италия е било водещо в света, т.е. производството на заешко месо в Италия е било водещо в света. а в световен е, мащаб Италия винаги е била на второ място, веднага след Китай по отношение на производството на такова месо. Вносителите на петицията подчертават това и обръщат внимание на италианското правителство на кризата, която съществува в сектора. Правителството обаче до момента не е реагирало и не е задействало фонда за преодоляване на пазарни кризи. Анлак, асоциацията, която внася петицията, наскоро е внесла две жалби в Италианския орган за защита на конкуренцията във връзка с нарушаване на 101 и 102 член от договор за функционирането на а, Европейския съюз. Първата жалба, доколкото си спомням, е отхвърлена на 10 август от компетентния орган за защита на конкуренцията, но втората жалба в момента се разглежда от същия орган. Лично аз съм в постоянен контакт с италианския орган. С нощи говори за последен път с лицето, което отговаря за петицията. Бях уверен, че се проучват много внимателно документите, внесени от Анлак и смятам, че така преди две седмици, мисля, беше 18 или 20 ноември, е имало така е, е излязал един документ, т.е. излезе един документ, 60-70 страници, който много точно и конкретно описва положението, но до сега Анлак не е отправила официално писмо до Европейската комисия за нарушаване на членове 101 и 102. Сега искам накратко да повторя онова, което пише накратко в писмения отговор на петицията. Системата на антитръстовото законодателство а, стъпва на съответния регламент на съвета – регламент с а, едно от 2003 година учредява система от европейски органи за защита на конкуренцията. Комисията и националните органи за защита на конкуренцията са мрежа, която действа в защита на обществения интерес и тясно си сътрудничи при защитата на конкуренцията. А, този регламент, както и съответното съобщение на комисията, имат за цел да гарантират ефективно сътрудничество между комисията и националните органи за защита на конкуренцията. Това е една система, при която, когато става въпрос за 101 или 102 член, а, е, нещата трябва да се разрешават от даден орган за защита на конкуренцията или Европейската комисия. Също така в регламента се казва, че органът, в който първо е поступила жалбата, продължава да се занимава с случая с изключение на случая. Е, с изключение на случаите, в които изрично е поискано да бъде сезиран друг орган, защото се смята, че е по-подходящ да се занимава с конкретния случай. Микрофонът на оратора обаче вече не работи и ние не можем да чуваме, за да преведем. L'accordo o la pratica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 dicevo, tre condizioni cumulative devono essere eh, eh mm, soddisfatte. Primo, които тря... има три условия, които трябва да са изпълнени кумулативно, за да може друг орган да се а, е, занимава с даден казус. Първо, споразумението или практиката трябва да имат значителен, съществуват или предвидим ефект на неговата територия, на територията на този орган. На второ място, органът трябва да има възможност ефективно да прекрати нарушението, т.е. да предприеме такива мерки, включително и санкции. На трето място, органът трябва да може да събере доказателствата, необходими за доказване на нарушението, като това е възможно да се извърши и с помощта на други органи. Значи още веднъж трябва да е на територията на органа, органа трябва да има възможност ефективно да се намеси и на трето място органа трябва да е в състояние да събере необходимите доказателства, за да се докаже наистина, че има нарушение. Комисията смята, че в случая а, с тази петиция и трите критерия са изцяло изпълнени по отношение на италианския антитръстов орган. Следователно, той е подходящият орган, който трябва да се занимае с внесената жалба. Освен това, както вече казах, службите на комисията естествено са в контакт с италианския орган и италианският орган активно се занимава с случая. Така че, що се отнася до нормативната рамка, комисията не, е, не смята, че е задължена да започне разследване. относно представените от АНЛАК в петицията му нарушения. Разбира се, че комисията ще продължи да бъде в постоянно сътрудничество с италианския орган, за да гарантира последователно и ефективно прилагане на антитръстовите правила и преди всичко на членове 101 и 102 от договора за функционирането. Благодаря, госпожо председател. Има ли желащи да вземат думата? Oui, je, simplement par, par rapport à ça, donc là on on conserve la pétition ouverte. А, в такъв случай петицията остава открита, т.е. не е приключила работата по нея след като комисията казва, че продължава да е в контакт и сътрудничество с италианския орган, а асоциацията Анлак има интерес да се стигне до конкретно решение, защото самите фермери, които отглеждат зайци, имат големи проблеми. Може би е добре ние да приемем писмо, да напишем, че така предлагам да напишем и официален документ в този смисъл. Петицията остава нерешена, а, а ние а, наблюдаваме сътрудничеството, което извършва комисията. Председателката, да, съгласна съм с колегата. Не виждам други желаящи да вземат думата. Предвид казаното от представителя на комисията, предложението е полезно, но има вече текуща процедура в италианския орган за защита на конкуренцията. Съществува и Европейската мрежа за защита на конкуренцията ЕМК, така че остава да следим контрола, който комисията обещава в рамките на тази европейска мрежа. Може би и ние като комисия по петициите наистина можем да напишем писмо, с което да приканим към ускоряване на процедурата. след като комисията няма право да се намества но по същество комисията все пак каза, че има някои моменти, по които има възможност за разследване на базата на европейското закон, законодателство. Така че, е, предвид на всичко това, можем да приканим към ускоряване на процедурата, защото ако има нарушение, наистина решението трябва да се вземе по-бързо. Значи разбираме се, че ще приканим италианските власти да действат малко по-бързо. Италианските власти показват заинтересованост от случая – така че сега можем да се съсредоточим върху този въпрос. Чуваме, че и Евро... италианския парламент е приел резолюция, но крайен резултат няма. Ето защо смятам, че наистина е добре ние като комисия да се обърнем писмено към органа на Италия. Ако нямате възражение, добре, вземаме това решение. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е петицията по точка 9 от нашия дневен ред. Вносителят не присъства. Затова веднага давам думата на представителя на комисията за да ни запознае с петицията от името на Асоциацията за защита на правата на лекарите стажанти относно условията на труд в Белгия за младшите лекари. Става въпрос преди всичко за условията на труд на лекари в Белгия. Заповядайте. Yes, thank you very much, Благодаря, госпожо председател. По тази петиция комисията вече изпрати съобщения на комисията по петиции. Едно през октомври 2008 и още едно през октомври 2009 година. Благодарим за предоставената ни възможност да ви представим актуална информация по случая. Петицията се отнася до бездействието на белгийските органи във връзка с въвеждането в националното законодателство на директивата за някои аспекти от организацията на работното време. И става дума за националните разпоредби в Белгия относно работното време на лекарите в болниците. Както вече вярно отбелязахте, съгласно белгийското законодателство няма ограничения за продължителността на работното време на лекарите заети в държавните болници. Случва се да им се налага да работят много дълго, до 80 часа седмично. Възможно е също така от тя да се изисква да работят в рамките на последователни дежурства до 36 часа. Това противоречи на разпоредбите на Европейската директива. Комисията се свърза с белгийските власти, за да излезе със свое становище по въпроса. В резултат от разговорите с белгийските власти установихме, че директивата е била въведена в националното законодателство, но мерките по нейното въвеждане са били отменени по процедурни причини. И в крайна сметка, в резултат от това не е било извършено ефективно въвеждане на директивата в националното законодателство. В последното си съобщение Оказахме, че сме изпратили писмо до белгийските власти. Направихме това през ноември 2009 година. В това писмо се спираме върху редица аспекти на съответствието на белгийското законодателство с европейското. В резултат от тези ни действия, белгийските власти предприеха нови мерки по въвеждането на директивата в националното право. Ние отблизо следихме този процес през февруари тази година, предвид на специфичната политическа ситуация в Белгия след последните избори, измина известно време, докато се финализират мерките по въвеждането. Последната ни информация е, че законопроектът е бил внесен в Сената. Очаква се да се приеме съответният закон до края на тази година или най-късно в началото на януари месец 2011 година. Проведени са преговори с лекарите стажанти, ръководствата на болниците и правителството. Но много е важно да се отбележи, че законодателството се отнася и до други категории заети лица, като например стажанти за болекари. Те не попадаха в обхвата на стария закон. В резултат от въвеждането на директивата в националното законодателство, настоящата ситуация значително ще се подобри и директивата ще бъде адекватно въведена в националния закон. Новият белгийски закон ще визира и ограничение на продължителността на седмичното работно време на лекарите стъжанти. Той ще гарантира минимална продължителност на почивките им в съответствие с разпоредбите на Европейската директива. Съгласно новият закон, в съзвучие с член 22 от директивата, в отделни случаи лекарите стажанти могат да се съгласят да работят и над седмичния лимит Такава възможност е предвидена в Европейската директива. Има ограничение за броя на допълнителните часове. Той възлиза на 12 часа седмично. В директивата се предвиждат и условия за подобни изключения. В новия белгийски закон ще бъдат предвидени разпоредби за тези условия. Като цяло, според нас, националните власти в Белгия реагираха адекватно на искането ни за повторно въвеждане. Председателката, благодаря. Има ли желаящи да вземат думата? Смятам, че не трябва да затваряме петицията, трябва да изчакаме действителното хармонизиране на европейското законодателство с белгийското национално законодателство. Трябва да изчакаме за влизането в сила на новото законодателство, преди да приключим с тази петиция. Да, искам да подкрепя предложението на колегата. Нека петицията да остане отворена. Докато съответните разпоредби бъдат приведени в действие в Белгия. Нашата комисия е за това да се спазва следното правило да се прилага европейското законодателство, когато националното законодателство не защитава отделни права на гражданите. Ние трябва да настояваме е, за прилагането на практика на такъв тип законодателство. Благодаря. Да, имате право, трябва тази петиция да остане а, отворена. Добре е да изчакаме, да видим как ще се развият нещата. Така че, нека да оставим петицията отворена и ще поддържаме контакти с комисията, така че тя да ни уведомява за последните развития. На следващо място петицията от Паулина Сикорска. Става въпрос за условията за трудова заетост на български лекари, работещи в сферата на общественото здравоопазване. Тази петиция е внесена съвместно с господин Букел, който е също е, с полско гражданство от от името на Националния лекарски професионален съюз и става въпрос за условията на труд на полските лекари. Втората петиция е подписана от 6770 подписа. А, няма представител на вносителите и сега давам думата на комисия. Yes, you, another, uh, Благодаря, госпожо председател. Това е една друга петиция, по която е отбелязан напредък. Те перепокриват едни и същи аспекти, а имам съответствието на полското законодателство, отнасящо се до обществените здравни услуги Те се отнасят до а, директивата за работното време на Европейския съюз и случая, заключението на съда от случая Йегър. Когато петицията беше внесена, полското законодателство не беше в съответствие с разпоредбите на общ, общностното право. Полските е, институции направиха промени и законодателство беше изменено така, че да отговаря на а, европейското законодателство. Като резултат на измененията в националното законодателство, сега а, дежурствата продължителността на дежурствата е намалена. На второ място има ограничено работно време в рамките на 48 часа. То, тези 48 часа се отнасят до работното време на лекарите. На следващо място а, лекарите получават допълнителна почивка. Това също е съгласно решението от случая Егър, като има и а, минимални изисквания за почивка. Ако те не са спазени, лекарите имат право на допълнителна почивка извън тези рамки. През 2008 година имаше една проверка, която да установи дали новите разпоредби се прилагат правилно. Втората петиция. Вносителят на тази петиция установи контакт с комисарят и бяха изяснени някои подробности, свързани с изпълнението на, петицията. Петициите са свързани с въпроси за финансирането на обществените здравни услуги в Полша, за заплащането на лекарите, за заплащането на дежурствата. Но общественото, общото законодателство не е в състояние да откликне на тези въпроси. Те са в юрисдикцията на националните законодателни органи. Има един въпрос, който комисията счита, че е доста сериозен. Това е въпрос посочен във втората петиция. Вносителят на петицията а, отправи писмо а, до нашата комисия през 2008 година, през месец март, относно инциденти в болници в Полша. Лекарите е трябвало да работят извън а, рамките на тези 48 часа. И те са били информирани след това, в последствие, че болничното заведение ще бъде затворено и те ще загубят работата си. Ако откажат да работят извънредно. Значи съгласието да се полага извънреден труд трябва да е доброволно, а не принудително. Ние изпратихме незабавно писмо до националните власти и до организацията на вносителите на петиции, за да могат те да се запознаят с случая. Ние получихме подробна информация и от двете страни за тези случаи в тези болнични заведения. Обсъдихме тези случаи а, и с а, организацията на вносителите на петиции. А, тревожна е реакцията на някои държавни органи по отношение на тези случаи. Също и е имало инспекция от службата по труда. Те са проучили случая с това, че докторите са били принудени да работят извън рамката на тези 48 часа. Ние смятаме, че фактите няма да са достатъчни, комисията да може да предприеме а, мерки. Ние сме информирани от, от организацията на вносителите на петиции, че писмото е изпратено тогава, когато е било необходимо да се постигне съответният ефект. Смятаме, че неудачно е или няма да доведе до никаква промяна, ако предприемем действия в момента. Друг въпрос, който беше включен в писмото на вносителя на петицията, който трябваше ние да проучим – се отнася до това докторите да работят а, като са подписали различни договори. Да, така че да може да се прекрачи а, тази граница от 48 часа. Проучванията показаха, че има много сложни практики, които включват в някои случаи договори, които не са договор за постоянна заетост, а за извършване на определени услуги и те са извън обхвата на директивата за работното време. Въпросът свързан с прилагането на директивата в ситуации, когато има повече от един договор, са въпроси, които бяха обсъждани по време на прегледа на директивата за работното време и ние очакваме, че този въпрос ще бъде обсъжен отново по време на втория преглед през 2011 година. И се надяваме, че ще се внесе по-голяма яснота в тази част от общото законодателство, така че по по-ефективен начин да се решат тези проблеми. В заключение искам да кажа, че като, се, като взема предвид всички дискусии, които проведохме до а, сега, а, също и разговорите с носители на петицията и нашите а, собствени проучвания, виждаме, че комисията не е в състояние да предприеме ефективни мерки в момента. Защото тук проблемите са свързани с тълкуването на националното законодателство и може би а, ще а, добре да се изчака новия преглед на директивата за работното време през 2011 година, където могат да, а, и да се внесе яснота по въпроса. Тървенире. Да, колега Грун. Има ли желаящи да вземат думата? Да, ако комисията не може да направи нищо повече, то не може ли да приключим работата по тази петиция, ако няма какво да направи комисията? След което, ако отново бъдат констатирани нарушения, може да се внесе нова петиция. Според мен е така. Не, не са ли съгласни колегите да приключим работата по петицията? Аз искам да подкрепя тази идея. Наистина да приключим работата по петицията, като искам да кажа следното. комисията в своите изявления е малко неясна. Те са малко двузначни, което ме тревожи, защото комисията трябва да се опита да намери категоричен отговор. Има ли или не нарушаване на европейското законодателство? Ако има, трябва да продължим да работим и да задействаме съответната процедура, ако тя е необходима. може би трябва да се измени националното законодателство, за да влезе в хармония с европейското. А това, което чуваме от комисията е малко да, малко не. Не е ясно. Малко ми е трудно да дам оценка на казуса. Но искам да подкрепя колегата. Нека да приключим работата по петицията, да я закрием, така да се каже като се опитваме в бъдеще да избягваме такова двузначие. Председателката. Аз мога. Аз не мога да подкрепя предложението, защото не го разбира много добре, но ще се подчиня на волята на мнозинството, въпреки че какво мнозинство, ние сме толкова малко тук в залата. Все пак комисията каза, че да, има нарушение, и че е имало повторно разглеждане, че са били предупредени националните органи. Също така комисията каза, че е имало инициатива, която е довела до това държавата членка да се доближи малко повече до европейското законодателство, но все още няма пълно съответствие. Ето там е дефицита, доколкото разбирам, а, няма достатъчно съответствие. Но, доколкото разбирам комисията, за да се създаде това съответствие, а, отговорност и компетентност имат националните органи, а комисията има само контролни функции. Обикновено ние си сътрудничим с гражданите, работим заедно с тях. И за това смятам, че трябва да продължим да наблюдаваме случая, да бъдем активни, за да проверяваме дали националните органи действат надлежно. Може би представителката на комисията ще обясни, има нещо, което не ми стана съвсем ясно. Има отношения, в които комисията всъщност не е достигнала до сериозни резултати. намекнахте, че е, ще предстои промяна на директивата или какво? Значи комисията приканва себе си да предприеме мерки във връзка с изменение на европейско законодателство. Да, съжалявам, госпожо председател, трябваше да поясня това. През 2000, между 2004 и 2009 година бе внесено предложение за изменение на редица аспекти от директивата за работното време. Бяха проведени много обстойни обсъждания, имаше и помирителна процедура, но усилията не доведоха до успех. Комисията и съветът не успяха да се споразумеят и предложенията за изменения не бяха приети. Председателят на комисията господин Барозо заяви пред Европейския парламент през септември миналата година, че ще инициира нов преглед на директивата за работното време. Той ще се състои в рамките на двуетапни консултации с социалните партньори, така както те са залегнали в договора. Ще бъде извършена и задълбочена оценка на въздействието и така процедурата ще се състои на два етапа консултации с социалните партньори и оценка на въздействието. Миналата година издадохме първия документ относно консултациите с социалните партньори. Вторият ще бъде издаден през декември тази година. Окончателно решение комисията ще вземе не по-рано от третото три месече на идната година. Първо ще трябва да изчакаме края на втория етап от консултациите. В момента не е ясно какъв ще е обхватът на новото законодателно предложение, не е ясно и какво ще е съдържанието му. За тази цел ще трябва да изчакаме резултата от консултациите. Съответният документ ще бъде прият преди коледа тази година. Той ще бъде предоставен на парламента, на съвета, както и на социалните партньори. Що се отнася до въпроса за наличието на несъответствие между националното законодателство и европейските директиви, то не исках съзнателно да съм двузначна в отговора си. Що се отнася до спазването на директивата за работното време по отношение на дежурствата и времето, в което лекарите са на разположение, то това е една от най-трудните за прилагане разпоредби на директивата. В момента изчакваме а, действията на националните органи. бе поставен и въпросът за лекари, които са били подложени на натиск, били са принуждавани да се съгласят да работят извънредно Получихме тази информация през март 2008 година и според нас подобни действия са сериозно нарушение на Европейската директива. Съгласно директивата, лекарите могат единствено доброволно да се съгласят да работят повече от 48 часа седмично. Те не могат да бъдат принуждавани. Но в момента до момента запитванията, които сме отправили до вносителите на петицията, не сочат, че има сериозни нарушения в тази посока. Не разполагаме с информация за това, че подобни инциденти са се повторили. И доколкото знаем, лекари, които са били подложени на такъв натиск, не са изгубили работата си. Така че, що се отнася до този въпрос, смятаме, че няма нарушение на общностното законодателство. По въпроса за лекарите, работещи по няколко договора с една и съща болница, така че да се надскочат 48-те часа седмично. Информацията, с която разполагаме, сочи, че това не са трудови договори, а договори за предоставяне на услуги. Тоест, лекарите са назначени на трудов договор в болниците, но предоставят по силата на договори за предоставяне на услуги и а, услуги в качеството си на външни изпълнители. И тук смятам, че не е на лице нарушение на разпоредбите на директивата, доколкото лекарите самостоятелно доброволно вземат решение за извънреден труд под тази форма. Други е въпросът, че не е много ясно как точно трябва да се прилагат разпоредбите на директивата по отношение на извънреден труд по повече от един договор. Мисля, че трябва да се приемат по-добри разпоредби, така че да се изясни разликата между трудовите договори и договорите за предоставяне на услуги. Това може да се постигне в рамките на механизма за сътрудничество по изпълнението, по прилагането на общностното законодателство. В случая не може точно да се установи дали е на лице нарушение на общностното законодателство, тъй като разпоредбите на това законодателство не са напълно ясни. Ringrazio per questo secondo intervento. Но не, Благодаря за това уточнение и ако няма други желащи да вземат думата, колегата гони. Все пак мисля, че трябва да приключим работата си по петицията, тъй като в момента не разполагаме с доказателства за това, че държавата членка, респективно болничното заведение нарушава директивата. Не можем да оставим петицията открита, за да чакаме изменение на директива. Затова казвам, че може би по-късно може да се внесе друга петиция и ние да я приемем. Разбрах, казах го преди малко, явно това е желанието на мнозинството. Затова приключваме работата си по тази петиция и преминаваме към следващата. Това е номер 11, внесена от Марк Сасиек с френско гражданство. Той е тук и му давам думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, Искам да ви благодаря от името на всички водачи на линейки в Франция за това, че ни давате възможност да говорим пред Комисията по петициите на Европейския парламент. Искам да се възползвам от случая, за да обясня за какво става дума. Работното време на персонала за спесна медицинска помощ се подчинява на едно законодателство от 2000-та година. Там се вземат предвид и определени периоди на, така да се каже, бездействие, т.е. по време на разположение когато, или дежурство, когато се отиде да се обядва или нещо такова. Т.е. не цялото време, когато човек е на разположение, получаваме заплащане. Именно това критикуваше Сметната палата тогава, защото се смяташе, че това е нарушаване на а, европейското законодателство. Но тогавашното а, тогавашната критика не обхващаше и водачите на линейки. Обаче имаше решение на съда на Европейския съюз по дело C1404 с която отчитането на работното време се променя. Използва се един коефициент, а, който се повишава. Има друг един коефициент от процента, който се прилага към а, дежурствата. Никой шофьор на линейка не знае колко време точно реално ще шофира автомобила, но трябва да бъде денонощно на разположение. Така че утопично да се смята, че шофьорът по време на тези времена на покой не прави нищо и се занимава само с личния си живот. особено по отношение на шофьорите или на линейки, има доста отклонения от законодателството за работното време. Понякога се работи до 50 часа седмично, не се хранят редовно, влияят и сезоните. Значи, всички условия са в ущърп на шофьорите на линейки смятаме, че е несправедливо например, фактът, че работното ни време е различно от това на лекарите на дежурства, само за това то не се заплаща като действително работно време. Не е справедливо времената на разположение да се заплащат по-низко. Те се отразяват точно толкова смущаващо на личния живот, колкото и времето, когато се полага реален труд имаме, вече няма е, система за еквивалентност по отношение на ставките за заплащане. Затова искаме да помолим комисията да се произнесе в полза на премахването на коефициентите и на а, отмяната на декрета 2001-679. Председателката, благодаря представителката на комисията. Благодаря, госпожо председател. Това е една петиция, по която комисията отговори подробно през октомври 2008 година. Ние поискахме някои разяснения на фактите и вносителите на петицията ни предоставиха подробна информация в последствие като ни разсиха някои фактори от, и факти, отнасящи се до националното законодателство. Има много технически аспекти, свързани с работното време. Що се отнася до решението на съда? Посочва се изчисляването на работното време съгласно френското законодателство, а, което е засегнато и в случая Егър. И дежурството е считано по това време като а, същинско работно време. И се считало като 100% работно време, а, като се има предвид е, и нивото на интензивност. Един пример – има специфични дейности, които се извършват по време на дежурство, по време на същинския труд. А, имал е и принцип, който се прилага 85% от а, същинските работни часове. А, 75% това е процентът, който се отнася до дежурствата. Имало и е общи а, колективни договори, които са били отразени в а, държавен а, декрет и така се определят основните разпоредби, според а, които се изчислява работното време на пропорционален принцип. Трябва обаче да има съответствие с директивата за работното време. И Последното решение, доколкото си спомням, е било през 2008 и 2005 и беше констатирано, че не е правилно дежурството да се изчислява като 75% от същинското работно време. Това значи, че ако човека е дежурен, е, един час дежурство се счита за 75% реално изработено време. Има две неща, които трябва да бъдат взети предвид, съгласно това решение. Първо, говори се за време на разположение в съответствие с общностното законодателство и като следваме заключенията по случаите Егър и Синап, то времето на разположение се счита за същинско работно а, време и съответния а когато съответното лице е на повикване и тогава това време на повикване не се счита за същинско работно време. По отношение на това време на повикване, през което служителя си стои вкъщи, той може да се занимава и с а, други дейности. И това не е а, същинско работно време. Така че дежурството на работното време на работното място трябва да се чита за 100% работно време, а това, което се прекарва в къщи на повикване, не се а, счита за такова. Считат се само часовете, които лицето е работило след като е било извикано. Директивата трябва да се прилага за изчислението на тази 48-часова седмица. Също трябва да си имат предвид и ставките за заплащане на тези часове. В редица решения съдът потвърди, например в случая Далас, че Директивата за работното време не се отнася до а, ставките за възнагражденията. Фактите, изложени в а, петицията, бяха анализирани от нас. Ние също така се запознахме с новия декрет от 2009 година. Имаш, има и колективно, разпо, е, колективно споразумение от 4 март 2009 година. Системата за пропорционално заплащане беше разглеждана в а, е, тези случаи. и тази система може да бъде прилагана и в бъдеще, когато се изчислява работното време в случаи, при които а, служителите не работят повече от 48 часа на седмица. Във Франция средната работна а, седмица е 35 часа. Френския съд, който се занима с последния а, случай, постанови, че тази система за пропорционално заплащане може да се използва в определени случаи, когато служителят работи повече от установените часове на седмица. И когато се запознахме с колективния трудов договор и с законодателството, представено ни от вносителя на петицията, разяснихме случая. Ние разгледахме много подробно въпросът, но смятаме, че няма нарушение на разпоредбите. Позовахме се и на решението на съда по случаите Ега и Далис. Така че ние бихме искали да кажем, че имаше нещо, което беше отбелязано в последния отговор от страна на вносителя. Той споменава, че когато се изчислява работното време за водачи на линейки на седмична база, не се спазва тяхното 4-седмично право на отпуск. А, изчисляването на отпуска трябва да бъде извършвано отделно, да не бъде включвано в средната заетост на това лице. Вносителят каза, че на практика някои работодатели не спазват тези правила, но ние виждаме от информация, която ни предостави, че това е един въпрос, а, който трябва да бъде тълкуван съгласно националното законодателство – има съответен член във френското законодателство, който трябва да бъде разгледан. Случай трябва да бъде отнесен до а, френските органи, занимаващи се с а, трудовото законодателство. Ние не виждаме да има несъответствие а, с общото законодателство или пък да има нарушение на колективните трудови договори. Благодаря. Колегата Гурния. Euh, Благодаря. Внимателно се запознах с тази петиция. Последният правителствен декрет е от 2009 година и той урежда работното време. Системата на съответствие се прилага и по отношение на други категории заети лица. Тя е залегнала в националното законодателство. Работното време е ограничено до 48 часа седмично. Има възможност да и заплатен отпуск. Добре съм запозната с, с системата и ако не се спазват изискванията и от работодателите, то тогава трябва да се намесят инспекциите по труда. Разбира се, служителите в инспекциите по труда винаги се оправдават с това, че нямат време. Но ако а, тези органи бъдат сезирани от а, работниците и служителите, то те трябва да се намесят и да извършат проверка на място. Смятам, че трябва да приключим работата по тази петиция, тъй като вече е бил изпратен отговор. Не знам дали това, което твърди вносителят е вярно или не, но би трябвало той да намери отговор на въпросите си в френското законодателство – Същото въжи и за заплащането. Въпросът за заплащането не е уреден в директивата за работното време. В такъв случай трябва да се вземат предвид разпоредбите, клаузите на колективните трудови договори. Председателката, благодаря на колегата. Носителят на петицията иска ли да добави нещо? Не. Вносителят не желая да вземе отношение. С това приключваме работата по петицията. И няма възражения срещу това. Преминаваме към следващата точка, номер 12. Петиция внесена от испански гражданин относно разпоредбите, регулиращи условията на труд на полицейските служители в Навара и несъответствието с духа и буквата на Директива 2003 от 1988 година относно някои аспекти на организацията на работното време. Вносителят на петицията не присъства, за това ще дам думата на представителката на комисията. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мога да бъда доста по-кратка по тази петиция, тъй като тя не се отнася до ситуация по-различна от тази в предходната. През ноември 2008 година излязохме с съобщение. Каква беше позицията ни тогава? Счетохме, че един от основните аргументи на вносителя, а именно, че часовете за почивка от една седмица, ако не бъдат използвани през тази седмица, могат да бъдат пренесени в следващата, е нещо, което изрично е позволено съгласно Европейската директива. Съгласно директивата има определени часове за почивка седмично. Съгласно член 16а, тези часове, ако не бъдат използвани, могат да бъдат пренесени в следващата седмица. Според нас не е на лице несъответствие с изискванията на директивата. Председателката, благодаря. Има ли желаящи да вземат думата? Възражения срещу приключването на работа по тази петиция? Няма такива. Приключваме работата по нея и преминаваме към следващата. Присъства и подписалият петицията. Първо ще дам думата на Шантал. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, вносителят на петицията съжалява, че не са му били изпратени отговорите от френската държава. Така че бихме искали, искаме да благодарим за възможността да научим всичко това тук от вас служителите на Националния съюз на полицаи, служителите полицаи съгласно член 17 на директивата подписалите лица призовават френското законодателство да взе предприеме мерки. Значи имаме три големи групи Имаме така наречения корде командман. Това сме ние, това са служби, регулиращи работното за служителите. И имаме и корде Консепсион концепцион де дирекцион. Там са полицейските комисари. Става въпрос последната група за 1800 души служители. Лейтенантите, комендантите, капитаните, са иерархически между полицейските комисариати и военните. Puisque les premiers appartiennent à un corps de commandement, alors que les seconds relèvent d'un corps de conception et de direction. Troisièmement, la définition des... Така, дефинирането на задачите, които полицейските служители за изпълняват, навежда на мисълта, че те имат подчинена роля. казва се изрично в декрет, че трябва да се подкрепя полицията при упражняването на нейни функции, извън случаите, които предвиждат е, изрично участие на полицейския комисар. А, тук трябва да разгледаме и задачите на полицейските комисари. Полицейският комисар има право да дава указания на, на подчинения му а, персонал. Това е записано в декрет от 2005 година, който урежда работата на Кор де Концепсион е де Дирекцион. Според член 4 от декрет от август 2000 година се оказва случай на съкръщаване на работата. на работното време. Оказва се, че лицата вече не могат автономно да определят продължителността на работното си време. Останалите се подчиняват на член 10. Те имат относителна альтернатива по отношение на определянето на работното си време, но тя не е достатъчна тази автономност не е достатъчна. Има едно съдебно решение, което не разрешава това. В крайна сметка лейтенантите, капитаните и комендантите са част от много строга иерархия и са лишени от всякакви автономни права, като са пряко подчинени на полицейските комисари, което пък означава, че изключението, дерогацията от член 17 не може да се прилага към полицейските комисари. За това желаем изменение на френското законодателство по отношение на работното време. Не... Благодаря. Има ли желаящи да вземат думата сред колегите? Комисията, съжалява, много често ви карам да говорите. Няма проблем, госпожо председател. Благодаря ви. Радваме се, че имаме възможност да дадем актуална информация и да изкажем извинение към вносителя, че не сме му предоставили тази актуална информация. В крайна сметка тази петиция се отнася до прилагането на директивата за работното време на средноуправленско ниво в съответните полицейски власти. Някои от въпроси, засегнати от тази петиция, са свързани с нивата на заплащане на, из, на изваредния а, труд. Те са извън обхвата на тази директива и затова сме ги обяснили отделно. От януари тази година има нови приложения. И има въпроси, които са повдигнати от вносителя, които се отнасят до съответствието с общественото, с общото законодателство. И на това средно управленско ниво или до това средно управленско ниво се отнасят разпоредбите на директивата за работното време. И няма право да се надвишава средното работно време за седмица. Има обаче изключения за някои служители, които могат да решат самостоятелно дали да положат извареден труд или не, но ние изказваме съмнения по този въпрос. Така че и по висшето управленско ниво трябва да попадне в обхвата на а, тези разпоредби. Имахме неформални разговори, разговори с националните органи по този въпрос и на този етап те не можаха да разсеят нашите съмнения. Те ще а, ни предоставят допълнителна информация в началото на годината и се надяваме следващия път да ви информираме по-подробно и вас. Надяваме се и да получим официално становище от съответните национални власти. Съмненията, които и изразихме, остават и ще се опитаме да установим контакт с националните власти и да получим повече информация. Колегата Настинаро. Мацони, Госпожо председател, ясно е, че петицията трябва да остана открита докато получим от комисията ясен отговор. Моето предложение е да запазим петицията отворена. А колега Груни? Напълно съгласна съм. Смятам, че трябва да получим ясен отговор. Нещата са ужасно сложни. Не познавам така добре статута на полицейския служител – познавам по-добре трудовото законодателство и то в частния сектор. Става дума за рамкови трудови договори и така нататък. Но в повечето случаи ръководния, управленския персонал е достатъчно автономен да определя работното време. Изчетох документите, но не ми стана съвсем ясно, особено, що се отнася до заплащането и компенсациите. Очевидно не се спазва директивата. Явно на полицай се заплащат някакви суми, Анблок, фиксирани суми. Нека да оставим петицията открита и да изчакаме е, бързия, надяваме се, отговор от Франция. Председателката, благодаря. Вносителят иска ли да отговори нещо накратко? Добре. Да, извинявайте, но имам само две бележки. Първо в писмото писмото на генералния адвокат към националната полиция се казва ясно, че не бива да има подобен начин на изчисляване на работното време. Всъщност няма служител, който да знае в момента колко време е работил, нещо, което е явно нарушение на директивата. Генералният адвокат също се произнесе във връзка с трудовата харта а, това са служи, полицейските служители са управленско ниво и не могат да се подчиняват на обичайните правила за почасово работно време. Rivolgiamo anche alla Commissione esecutiva che avendo Председателката, добре, ще се обърнем към комисията. Вече беше казано, че трябва да се внесе допълнителна яснота. Може би тогава вече ще изясните тези два аспекта, които вносителят очерта. Оставяме петицията открита и продължаваме да следим нещата. И сега последната петиция в дневния ни ред за днес, внесена от Жан Пиро, който е тук и има думата. Заповядайте. Je vous remercie, Madame le Président, Mesdames, Messieurs. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Белгийската държава продължава да отказва да прилага закона от 14 декември 2008 към белгийските пожарникари. Законът е прият още преди 9 години, но все още няма пълноценен закон за приправилник за приложението му. Това се отнася, например, до член 24, където трябва да се уточни начинът на прилагането на закона. Много бързо се наложи да констатираме, че нашите пожарникари не получават права, които им се полагат съгласно европейското законодателство. Нещо, което поражда множество въпроси във връзка с белгийското законодателство и белгийските депутати, които гласуваха за транспонирането на директивата, но не правят нищо за нейното приложение а, пожарната служба е обществена служба, която се нуждае от висока степен на закрила. Те работят при много тежки условия, а белгийската държава прави дискриминация между членове на професионалната пожарна служба и на доб... пожарникарите доброволци според закона от 2005 година доброволният труд не е задължителен и не се компенсира финансово а професионалните пожарникари се назначават на 5 годишни договори, които периодично се подновяват. Работят по 38 часа на седмица. А, тези договори, с, а, е, е, а така наречените доброволци вършат същата работа като професионалните си колеги за същото време, в същите казарми и са изложени на същите рискове. Има декрет от 99-та година, който постановява, че те трябва да бъдат, на тях трябва да им се заплаща като на професионалните пожарникари, но общините продължават да отказват да признаят като работно време времето на техните дежурства, въпреки че има решение на Съда на Европейския съюз по този въпрос във връзка с конкретно дело. Значи пожардикарите, когато са на разположение, пребивават на място, посочено им от работодателя, за да могат при необходимост да бъдат изпратени в акция. Ограничение на работното време няма. Значи работното време е от понеделник до понеделник, без почивка. Служителите на професионалната пожарна служба при, е, към тях се прилагат изискванията на директивата. Наистина работят 38 часа, обаче нямат никаква защита, например, на своето здраве. Когато рабо... работодателят е, според работодателя, професионалните и непрофесионалните пожарникари трябва да работят заедно, но а, непрофесионалните, доброволните са в много неизгодно положение, тъй като вършат същата работа, а не получават достатъчно финансово компенсиране. Също така и въпросът с пенсионното им осигуряване не е достатъчно уреден. Теоретично се прилага директивата, но няма контрол върху това приложение. Така че белгийската държава всеки ден извършва 15 до 16 нарушения на директивата. Благодаря, казва председателката. Давам думата на представителката на комисията. Благодаря, госпожо председател. Това е единствената петиция, която разглеждаме днес, по която комисията не е издала писмено съобщение. За да създадем, съставим такъв писмен текст, ще трябва да изясним някои аспекти от фактическия състав. Така както са ни представени фактите до момента, доста се затрудняваме да преценим доколко петицията попада в обхвата на общностното законодателство. Ще обясня защо. Вносителят твърди, че огнеборците доброволци работят при условия различни от тези на професионалните пожарникари и че работят до 168 часа на седмица. Или по-точно, че са на разположение 168 часа на седмица. Тоест 7 дни в седмицата по цял ден. За нас не е ясно дали всички тези часове трябва да се броят като работно време с оглед на изискванията по Европейската директива. Не ни е ясно дали в част от това време противо, а, пожарникарите остават, си остават в къщи, но трябва да са на разположение. Трябва да си изясним тези неща, за да знаем дали само часовете, в които пожарникарите работят, се считат наистина за работно време или не. Ще трябва също така да знаем дали в част от това време пожарникарите са длъжни да присъстват на работното си място, дали част от това време е посветена на задължително обучение. Не знаем и как точно се изчислява работното време. Това ще трябва да се изясни. Вносителят посочва, че пожарникарите извършват и други видове дейност. Трябва да знаем на колко часа възлиза тази дейност. Що се отнася до някои елементи от фактическия състав, те явно са извън приложното поле на директивата. Става дума за ставките на възнаграждението, както и различното третиране на професионалните огнеборци и огнеборците доброволци по отношение на условията на труд. Става дума също така и за ставките на социално осигуряване и за трудовите злополуки. Безопасните условия на труд са от особено голямо значение. Това въжи с особена сила и за огнеборците, тъй като те работят при опасни условия. За това трябва да им се осигурява и адекватна продължителност на почивките – Ще се опитаме да изясним всичко, което посочих до този момент. Надяваме се да получим окончателен отговор. Към момента все още има много неясноти по въпроси, които са от голямо значение за крайното решение по петицията. Съжалявам, че не мога да ви дам окончателен отговор. Но за да мога да изляза с окончателно становище и за да може комисията да излезе с подробно становище, ще трябва да получим повече информация. Малко е шокиращо. Може би се дължи на разстоянието. Европейският парламент е на прекалено голямо разстояние от бългийското правителство и за това не можем да получим отговор. Така ли? Надявам се почтите да функционират добре и в един момент да получим отговор от белгийското правителство. Но, госпожо председател, наистина сме изправени пред голям проблем, който трябва да разрешим. Имам предвид задължението на националните правителства да предоставят информация по въпроси, поставени им от Европейската комисия и от Европейския парламент. Знам, например, че правителството в моята държава, в Румъния, подхожда по същия начин като белгийското, когато му се поставят такива въпроси. Трябва ни обаче отговора на белгийското правителство. В противен случай няма да можем да установим дали е на лице нарушение на европейското законодателство и дали трябва да образуваме производство за нарушение. Няма също така да узнаем дали белгийското законодателство е напълно в съответствие с европейското, дали то в пълна степен се прилага от правителството. В момента можем единствено да продължим работата по, петициите, по петицията и да напомним на бългийското правителство, че трябва да ни даде отговор. Все ще се намери някой жив министър, който да ни предостави необходимата информация. Il Председателката може би вносителят желая да вземе отношение. Благодаря. Аз искам много набързо да направя някои бележки. Има 14 смени в месеца, които а, са определят за дежурство, прекрати, превишава се а, лимита на работното време, стига се до 168 часа. Повечето белгийски градове нямат станции. Ето защо пожарникарите трябва да са наблизо, така че да могат да отреагират при повикване. Така че или работят, или почиват, обаче ако са на повикване, те а, трябва да са на разположение. И през това време а, трябва някой да се грижи за децата им, трябва а, някой да поема другите семейните им задължения. Об, публичната администрация ги наема по време през деня, но през нощта те са а, пожарникари, така че те а, и могат да спят само 3-4 часа на денонощи и на следващия ден да са отново на разположение – не се изненадвам, че правителството не дава отговор. Какъв отговор да ви а, даде белгийското правителство? Нека да, ако остане петицията отворена, аз ще внеса повече подробно